So good afternoon. Добър ден. Смятам, че можем да започнем, тъй като трябва да свършим точно в 6 часа, както казва и председателят тази сутрин. По време на тази втора сесия имам удоволствието да дам думата на госпожа Магине, заместник-председател медиатор на Европейския парламент по отвличане на деца от родител. Имате думата. Благодаря ви, благодаря колеги, че сте тук, благодаря ви, че ми давате възможност да говоря пред вас по тази тема. Имам и личен опит от поста, който а, поех, а, именно медиатор на Европейския парламент по отвличане на деца и родител. Трудно е, доста е шумно ми се струва. Чувате ли ме? Искам да споделя моя опит днес и някои мои размишления по тази тема. Уводните ми думи ще са кратки, защото имаме експерти, които ще представят проучването. Искам да отправя благодарности към тези, които извършиха проучването и тези, които дадоха предложение за неговото извършване. Това проучване ще е много важно и за моята работа, и за работата на парламента като цяло. Тази сутрин имах изказване по време на конференция на медиаторите. Проблемът, пред който сме изправени, е, че има различни юрисдикции. Те тълкуват по различен начин кой Кое е най-доброто за детето? Има съдилища в различните държави членки, които постановяват по едно и също ам, дело, по един и същи случай и тълкуват ам, законодателството по различен начин. С Брюксел 2 целта е децата, които са отвлечени да бъдат върнати обратно в тяхната родина и Продължителността сега е удължена. Срокът е удължен в конвенцията. Срокът е 6 месеца, но този срок не се спазва. Понякога се отнемат години. За това необходимо е да ем, има и медиация и по този въпрос, тъй като и съдилищата ем, понякога се бавят. Ем, всеки, който се обръща към нашата служба, очаква подкрепа. Необходима са насоки по отношение на това дали можем да се намесим или не. Ние също се свързваме с компетентните органи в съответната държава членка и ние общуваме с хора, които се намират в много трудна ситуация. Трябва да сме наясно с всичко това. трябва а, да се види точно как функционира тази служба, как ще бъде назована а, тя и трябва да бъдат очертани различните и функции. Ние сме излучени от различни държави членки и задачата ни е да координираме това, което се случва, да сме като барометър на това, което се случва в отделните държави и членки. Важно е да знаем какво се случва и в съответствие с това да предлагаме съответните изменения. Не само моята служба се занимава с тези въпроси, също и Комисията по петициите, по правните въпроси. Има много граждани, които внасят петиции по въпрос. Ето и Питър е тук от Комисията по петиции. Благодаря ти, Питър, че си тук. Увеличава се броят на случаите, които са много проблематични и децата са тези, които носят тежките последствия. Трябва да видим как можем да подобрим не само законодателството, но и неговото изпълнение. Това е по-важно, защото колкото по-дълго детето е ам, далеч от своето родно място, толкова по-трудно е неговото ефективно връщане. В такива обстоятелства децата ам, ам, са в много трудни условия, които а, и от емоционална гледна точка трудно се възприемат от тях. Трябва подходът да е по-последователен. За да се внесат подобрения, трябва да видим с какви данни разполагаме, да видим в каква посока ще поемем. И със сигурност, да, важно е да се преразгледа и а, законодателството, а, свързано с а, семейството. Ам, аз прочетох уводната част на проучването, както и заключителните му части и ам, няма сега с подробности да ви занимавам с него, но това е една много нова област за мен и за парламента. Това е една област, която поражда безпокойство у мен. Ам, правата на децата са много е, важно нещо, както и техния живот. Ако в ранна детска възраст те е, биват ощетявани по някакъв начин, е, това се отразява на по-нататъчното им развитие. Към ХАГската конвенция за защита на детето ще се присъединят още 8 държави. Теорията е на лице, тя е прекрасна. Конвенцията от Хага е много ясна, но на практика се случва малко. Не се спазват сроковете, има объркване между държавите членки и има проблеми, с които трябва да се справим. Очаквам с нетърпение а, представянето на проучването. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Магинес. Доста убедително звучите. Ще продължим с представянето на проучването от доктор Претели от Швейцарски институт по сравнително право в Лозана, госпожа Претели. Yeah. Um, thank you, Mr. Chairman. Thank you for your... Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви на вас за уводните думи. Наистина въпросът е много емоционален. Аз ще дам думата на моя колега Джан Кърън, защото презентацията започва с статистика. Това е човека, който се занимава с статистиката. Е, добър ден. Ние, ние сме събрали на едно място данните относно отвлеченията на деца а, и разводи с международен а, е, елемент. Това е статистиката на отделните, е, на властите на отделните национални държави. Тази статистика не, не дава, може би, цялата а, картина. Статистиката от 2008 година а сравнимите данни, с които разполагаме по тези въпроси, са от 2007 до 2012 година. Нека първо да видим включените бракове и разводите с международен елемент. Т.е. между граждане на една държава и чужденци за съответната държава. С не са събрани обаче данни за разведените двойки, тогава когато развода включва деца. За повечето страни се вижда, че се увеличава броя на така наречените смесени бракове. Е, този брой обаче намалява към 2012 година, като положението е различно в различните страни. Е, разполагаме с пълни данни за страните от Европейския съюз, е, съюз където се увеличава броя на браковете с чужденци. Тази картина показва, че през 2007 година имаме най-високо е, ниво на разводите с международен елемент. Техния брой не е намалял тогава насам. Нека сега да видим е, данните е, на отвличания на деца. Инкастат е, е събрала тези данни е, за годините 1999, е, 2003 и 2008 година. Към тези данни ние сме добавили данните, които са поступили при нас директно от националните власти. Едно от графиките в проучването, виждате тук на слайда, малко трудно се вижда, но тук се виждат тенденциите е, при отвличането на деца. Това са данни събирани в продължение на 13 години от националните власти. Вижда се, че е, е, в повечето държави се увеличава броя на исканията за връщане на деца между 2008 и 2012 година броят намалява. Благодаря. Да говори италиански. Благодаря, че бяха посочени е, недостатъците при събирането на данни. В моя доклад ще се опитам да навляза в е, сферата на недостатъците на правната система по отношение на прилагането на конвенцията. Става дума за една много емоционална тема и са необходими промени. Това е видно от анализа на случаите. Е, прилага се Хакската конвенция при международните отвличания и регламент Брюксел 2А, който усилва механизма на Хакската конвенция. Това е механизма, който предвижда е, незабавно връщане на малолетното лице в обичайната му е, среда, от която е било отвлечено. Този механизъм трябва да има възпиращо действие, този проблем трябва да бъде обект на превентивни мерки. Възможните е, лица, които извършват отвличането, трябва да бъдат задържани, но статистическият анализ показва, че липсва възпиращ ефект. Те показват по-скоро, че се случва точно обратното. Има все повече е, жалби в тази връзка и ние си зададохме въпроса защо е, не е, е намален броят на отвличанията? Защо не е спряла тенденцията към увеличаване? От нашия опит можем да кажем, че Хакската конвенция е по-скоро жертва на собствения си успех. Механизмът на автоматичното връщане се оказа толкова ефективен, че се използва не само за случаите, за които беше създаден първоначално. Хакската конвенция предвижда и това е част от е, подготвителната работа за нейното изготвяне, че е, отвличанията обикновено е, се случват последния начин. Детето бива отвличано от бащата, за да бъдат дефинитивно разрушени отношенията майка-дете. Това е видно и от двустранните конвенции, които бяха сключени най-вече с трети държави. Най-вече с арабски държави. Франция и други държави сключиха конвенции или по-скоро спогодби с Ливан, Египет, Марокко, за да може да се а, придаде нов правен статут на майката и на детето при такива дела. Конвенцията обаче беше тълкувана винаги по различен начин. Този начин на тълкуване се задълбочи и това беше необходимо най-вече е, поради дисбаланса в конвенцията, като е, с е, приоритетно третиране се ползва настойника. Последицата беше, че понятието международно отвличане на малолетни беше разширено и вече в е, кръга на това понятие спадат е, всякакви е, незаконни смени на местоживеенето на малолетното лице. Последицата е, че познанията на съдиите бяха разширени, т.е. необходимите познания на съдиите вече трябва да бъдат по-широки. И в момента съдията трябва да има много широки познания за конкретния случай, като връщането вече не е толкова непосредствено и това доведе до всички от тези тъжни случаи, които трябваше да бъдат гледани от Европейския съд по правата на човека. И изследването показва основни начини на поведение при отвличане на малолетни. В Брюксел 2А т.е. това задължение незабавно връщане на детето, по-скоро е крачка назад в борбата срещу този проблем. В крайни случаи се получава така, че е, имаме обикновено три опции. Първо, един от родителите злоупотребява с правото си на лични отношения с децата, е, връща малолетното е, дете в своята страна. Е, известни са случаи от Ирландия, е, където детето е отвлечено от чичото и е предадено на бащата в Египет. Е, след това имаме случай на настойник – а майката препятства бащата да упражнява правото си на лични отношения. В близкото минало имаше постановено решение на е, СПЧ е, срещу една литовска майка, която беше обвинена, че е нарушила член 8 от Конвенцията за правата на човека. И е, третият вид случай, третата опция, е, това са случаите, при които са осъществени отвличания в интерес на малолетния. Така че интересът от лична защита е, до някъде оправдава отвличането. Това са случаите по член 13 от Хакската конвенция. В такива крайни случаи детето трябва да бъде защитено непосредствено и времето до връщането на детето трябва да бъде възможно най-кратко. Това са случаи, при които трябва да се действа незабавно. Но системата и нейните правила се прилагат спрямо случаи, които стават все по-чести и ние бихме желали това да бъдат случаите, които са обхванати от статистиката и е, всъщност се получава така, че броят на отвличанията нараства. Това са случаите, при които има корелация между принципа Със свободното движение на хора. И т.е. единият от родителите, който има право да посещава детето, отвлича детето или пък родител, който се премества, сменя местоживеенето си в друга държава и а, използва това за повод за отвличане на детето. Това незаконно преместване на детето от една страна променя условията в а, отношенията с другия родител – и в тези случаи механизмът на а, незабавното връщане поставя много въпроси. Съдиите много често се колебаят, когато трябва да постановят незабавно връщане, отлагат постановяването на решението и а, прилагат а, изключителните разпоредби на Хакската конвенция – и не извършват оценка дали е имало отвличане или не, а правят обща оценка дали е защитен общия интерес на детето, така че в случая не става дума за правилно такуване на разпоредбите, става дума за случаи, при които интересът на малолетния трябва да бъде много добре преценен. Става дума за фактическо неравностойно положение между граждани, на който живее в страната, където е съдията, и съпруга, който е, скоро се е преместил преместил в тази страна. Е, е, парадигматичен е случая Рада Пелс, владеенето на езика, културните познания, силата на социалната интеграция на един от родителите е, предпоставя решението на съдиите и измесва конфликта между майката и бащата и се получава конфликт между две правни системи. За да бъдат избегнати тези последици, ние е, си представяме една система а, е, за решаване на случай, на отвличания на базата на филтри, т.е. да има а, е, а, предварително а, различаване между тежки случаи и по-малко тежки случаи. Т.е. в случая трябва да се извърши много строга диференциация. Представяме си различни филтри а, съгласно тежестта на случая един а, първи филтър би следвало да се прилага за екстремни случаи, такива каквито ги описахме преди малко. Във всички останали случаи, в които трябва да се вземат по-балансирани решения в интерес на детето, основно си представяме временни мерки, като например връщане на детето или пък контекстуална медиация, защото постигането на споразумение между родителите и компетентните органи е всъщност е, нещото, което отговаря най-много на интереса на детето. Случаите, е, които е, не попадат нито в първия, нито във втория филтър, трябва да бъдат обект на общо решение, съвместно решение с съдията съдията в страната, където детето трябва да живее. С него трябва да се постигне споразумение. Ние сме разработили тези правила на възоснова на член 15 от е, Брюксел 2А, където се предвижда сътрудничество между съдиите от двете държави. Само случаите, при които е нерешимо стълкновението между двете правни системи, е, предвиждат привличане на международен съдия. Европейския съд за правата на човека може да бъде използван в такива случаи. Много ви моля да погледнете е, изследванията в тази връзка. Ние смятаме, че това проучване ще обогати работата на Европейския парламент в тази толкова чувствителна сфера. Uh, благодаря ви за интересната презентация и сега преминаваме господин Спирос Ливадополос, адвокат и медиатор по семейни въпроси. Благодаря ви от името на нашата мрежа. Искам да ви благодаря за тази покана. Преминавам към моята презентация ще говоря за медиация, когато има случай на отвлечено дете и как медиацията се вписва в такива случаи. Брюксел 2А е основният регламент, както и Хакската конвенция предвиждат медиация, когато се водят производства, свързани с семейни спорове. Е, има, разбира се, и директива 2008-52. Предвижда се възможност съдиите да поискат медиация. Член 6 предвижда мнението на практика на споразумението вследствие на медиация. Как действа медиацията? Е, да, говорим за семейна медиация, за е, когато говорим за ам, трансгранично измерение. Точно преди съдебното производство трябва да се проведе медиацията и да се е, вземе решение дали детето ще бъде върнато или не. Медиацията се провежда на, на, на мястото, където се намира детето в момента. На медиацията присъства медиаторите, не медиатора и ам, родителите. А, тази медиация е един вид съмедиация, затова има повече от един а, медиатори повечето случаи адвокатите не са там. Те могат да провеждат телефонни разговори по скайп, да разменят имейли, особено когато говорим за постигане на споразумение. Медиаторите се срещат с страните, има съвместни сесии и отделни сесии по време на такъв тип медиация страните имат възможност да общуват помежду си и да стигнат до а, окончателно решение. А, разбира се, медиацията е с поверителен характер. Относно фазите на медиацията, преди да започне, медиаторите а, трябва да проверят дали случаят може да бъде обект на медиация. След като прегледат този случай, те преминават към съответния контекст да, за да видят кога и как и къде може да бъде проведена медиацията. Постига се съгласие с страните и с адвокатите и тогава медиацията може да започне по време на първата фаза. Има уводна част и а, изразяване на съгласие. А, по отношение на медиацията а, залага се дневен ред. Медиаторите се опитват да а, навля... навлязат в същността на спора, да разберат какви са исканията на страните, опитват се да дадат възможни решения. Трябва и освен това да се види къде ще пребивава детето ли в страната, в която се намира в момента, или в страната, от която е било отвлечено. Относно международни спорове, има културни различия, които ни заплашват понякога медиацията да е неуспешна. Преговорите са трудни и двамата родители искат да участват активно в живота на детето единият родител иска да се върне вкъщи след раздялата или развода и това е в момента, в който се случва отвличането. Разбира се, ам, говорим за незаконно отвличане на малки деца и а, разбира се, родителят, който остава без детето, ам, е огорчен, разочарован, ядосан. Ам, и децата някак си остават по средата в целия този а, е, спор а, е, относно другите аспекти, свързани с медиацията. Единият от тях е свързан с това дали да бъде върнато или не детето, след като родителите са намерили решение по този въпрос, преминават към а, следващия етап – относно попечителството, посещенията, прекарването на вакансии, празнуването на рождени дни, де, с кого и къде ще пътуват децата или детето, кой ще поема разходите, когато Говорим за родители с различна националност, от значение и езиците, които ще бъдат говорени, Важни са и културните традиции и на на двете страни. Ам... Разбира се, все това се преминава към издръжката, към разделяне на имуществото. Ако те не са били а, тези въпроси уредени по време на бракоразводното дело, а, се включват и в медиацията. като на едно съста, разбира се, се обсъждат въпроси за връщането на децата и всички други останали въпроси, които спомена, Медиацията може да бъде поискана от страните, от адвоката, от съдята, от ам, съответния орган. Ам, залага се срок, който трябва да е преди съдебното производство. Ам, и двойката трябва сама да реши да премине към процеса на медиация. Понякога сесиите продължават 2 до 3 дни, понякога конфликтите ескалират, липсва доверие, страните изпитват страх да загубят детето, и а, може да се каже, че обстановката е доста напрегната и несигурна. Okay. The model we use to the mediation is a, uh, uh, a co-mediation, as I've said. Както казах, тази медиация е един вид съмедиация. Двамата медиатори трябва да представи, представляват и двете култури, и двете страни, от които произхождат партньорите. Да речем, ако двойката е от Гърция и от Германия, трябва да има един медиатор от Германия, един от Гърция и а, двата езика трябва да бъдат а, използвани, трябва да бъдат представени и двата пола, за да има равнопоставеност на половете. Медиаторите трябва да са юристи и освен това А, а, да имат и опит в други области. Ето тук може да видите как изглежда една медиация. Може да видите на снимката двамата медиатори от едната страна и от другата страна е двойката. В средата е преводачът. Понякога езикът е много а, важен. Страните понякога искат да говорят народния си език, дори и да ползват общ език, на който да се разбират. Необходимо е в такъв случай, когато всеки говори народния си език, да има и 8 преводач. Нашата мрежа беше създадена през 2012 година в рамките на проект, който беше съфинансиран от Европейската комисия. Проектните ни партньори са няколко неправителствени организации от Германия и от Белгия, не на последно място. В тази програма а, сме обучили повече 70 медиатори от всичките държави членки. Имаме и една обща програма, свързана с това как да се разрешават тези случаи. Беше изградена мрежата и след това малко по малко започнахме да задвижваме колелото. Имахме конкретни случаи, с които да се занимаваме. Как се процедира? Първо се изпраща един имейл до съответния медиатор от съответната държава членка, да речем има италиански гражданин, първо той ще се свърже с италианския медиатор и ако проблемата е между Италия и Литва, да речем, италианският медиатор ще се свърже с своя колега в Литва и те ще се опитат да уредят всички подробности, за да се проведе медиацията. Тази мрежа продължава работата си. Ам, Седалището на мрежата е в Брюксел. Всяка година провеждаме курсове за нови медиатори. Имаме и курсове за напреднали. Има дори и горещи линии в случаи на отвличане на деца. Предлагат се и консултации на родители, които са в такава трудна ситуация, когато тяхното дете е било отвлечено. Благодаря ви. Сега преминаваме към господин Ханс Ван Лон, член на Института по международно право, бивш генерален секретар на Хакската конференция по международно частно право. Михаил Михаил Шотер също е така, също е тук началник на отдела за гражданско-правни политики, главна дирекция правосъдие в Европейската комисия. Моля, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, за мен е радост и чест е, да съм е, сред вас. Моят доклад се отнася до регламента Брюксус Регламент Брюксел 2 е, се отнася единствено до разводите, но но конвенцията за отвличането на децата според самите членки не са добре е, е, приложени. Има отвърте много откази. А, е, е, сега, аз ще се спра на една част от документа, отнасящ се до а, сесия втора и трета относно това как се възприема този е, документ. Е, тези е, теми не са чисто европейски феномен, е, а глобален. Следователно има глобална е, рамка, опираща се на конвенцията ООН за правата на детето, конвенцията, Хакската конвенция за отвличане на деца и конвенцията за закрила на детето. Конвенция 96 е в сила за всички страни членки без изключение. Добрата новина е, че срещата на върха в Италия, Рим, приключи процеса на ратификация миналата година, така че всички страни членки на Европейския съюз са се присъединили към тези е, конвенции. Така че Европа участва в цялата глобална рамка за закрила на детето. Също така, така се уреждат отношенията между Европейския съюз и другите страни по конвенцията, като а, а, Русия и така нататък. Освен това, конвенция 96 а, постановява кои са приложимите разпоредби. Днес е подходящия момент е, да направим ревизия на разпоредбите на Брюксел 2 в глобален контекст. Е, конвенция 96 е, дава принципите за Брюксел 2. Брюксел 2 отива по-далеч и засила механизма за връщане. А, и също така засилва правата на съдилищата по места което е свързано с редица проблеми. проблеми. С проблеми, защото напоследък се случиха много социално-економически процеси, които а, подчертават а, колко е важно да се балансират правомощията между двете съдилища. Това е описано в глава Втора. Типичният случай от, от Конвенция 96 и Брюксел 2 е, е следния. Отнемат се родителските права на родителя, който не се грижи е, и се дава на други. Две трети от е, случаите е, понякога отвличащият родител е този, който полага грижи за е, детето. И този родител бива обвинен в насилие. Така че е, е необходимо да се отдели повече внимание на, за, на рисковете за детето и сигурността на детето. Дадено е и повече пространство за връщане на детето. И накрая виждаме, че е, е, оставеният така да се каже, родител, се опира на конвенция 96 не за да, да, за да бъде детето окончателно върнато при него, а за, за да упражни родителските си е, права. И това а, ни довежда до критиката на конвенция 96. А, глава 2 а, от документа подробно разглежда този въпрос. СПЧ постановява, че когато се връща дете, трябва внимателно да бъдат изслушани страните, трябва да има доказателства за, за риска и това, че той няма да съществува, когато детето бъде върнато. И Предложенията за изменение на конвенцията не бяха прияти, но стана ясно, че са необходими съвместни мерки. Ратифицирането на тази конвенция 96-та осигурява по-добра защита на детето. Също така е, е издаден наръчник за медиация и е, е преведен на всички си, благодарение помощта на Европейския съюз. За какво, е, какво отговорност поема Европейския съюз? За какво отговаря Европейския съюз? Подкрепя целият този процес. От друга страна, обаче, в рамките на Европейския съюз имаше много малко дебат е, е, върху промените. Има проблеми свързани с конвенцията, свързани с събирането на родителите и така нататък, но доколкото знам, няма съдебна практика, която да третира проблемите на краткосрочното връщане. Е, трябва да се направят конкретни е, е, предложения за изменение на международната рамка, за да може тя да се приспособи. От страница 31 до 32 е дадено обобщението на тези възможни изменения. Предложенията не предвиждат да се измени изцяло регламента. Те могат да се разделят на две групи. Има, има изменения, които целят регламента да се адаптира към глобалната рамка. Има също така в самия регламент има много добри разпоредби, които отиват по-далеч от, глобалната рамка и те биха могли да бъдат запазени и да засилени. Нека да започнем с първата група. Изменения, които целят приближаване към конвенция 96. Много важно е предложението за изменение на член 10 за засилване на мерките за защита. Защо? Проект за Брюксел 2 се ръководиха и черпат вдъхновение от Брюксел 1. Три са проблемите, които съществуват връзка с настоящия член 20. Първо, защото няма един юрисдикция. Второ, след връщането на децата могат да се прилагат мерки за закрила, които са предвидени от националното законодателство. И когато тези мерки са на лице, те могат да бъдат срещу да бъдат вземани срещу определени лица в юрисдикцията на този съд. Ако съда в страната на отличането вземе решение за връщане на детето, съдът не намира в регламента инструментите за това. И това трябва да се промени. Член 11, 6 и 8 и е, е, следващите се предвижда, че това, което е разпоредено от съдилището на страната на а, а, отвличане, може да бъде пренебрегнато от съда на държавата, в която се връща детето, което е странно, защото обикновено решенията на съдилищата трябва да се взимат правит и трябва да единият съд да се съобразява с решението на другия вероятно това не е най-добрата разпоредба, защото тя не стимулира сътрудничеството между двете съдилища. Трябва да се вземат решения, отнасящи се краткосрочно до най-добрия интерес на детето. И съда на страната по происход трябва да реши кой да поема родителските права съдебната практика, опасявам се, не помага, защото съдебната практика казва, че решението на съда по происход могат да бъдат взети предвид когато децата бъдат върнати Затова трябва да се направи нещо по този въпрос. Аз предлагам също така заличаването на член 42. Чух звънеца, на времето ми мисля, че изтече, така че спирам. Yeah. Yeah? Thank you very much. So, um, Article 42... Uh, in fact, it depends on... uh, зависи от този, който ще говори след вас, дали може да продължите. Съвсем накратко. И, има проблем също така, според мен, с член 42 защото а, нито един отказите не взима предвид най-добрия интерес на детето, което според мен минава всякакви граници а, и не е необходимо, защото разпоредбите на секция от 1 до 3 на същата тази е, глава дават много ефективен е, механизъм. Смятам, че трябва да помислим малко повече върху този експеримент. Имам съмнение по член 41 но мисля, че тук имаме една строга разпоредба за връщане е, е, на детето. Забранява се това връщане, ако няма достатъчна е, закрила. И мисля, че също така можем да отидем и малко по-далече, отколкото отива регламента, предлага се разпоредба относно преместването на детето на базата на едно решение на съвета на Европа. Има предложение за, за разширяване на разпоредбите, които а, а, искат от съда той да вземе решение в рамките на 6 месеца. И накрая има разпоредба, която предлага медиацията да бъде включена в рамките на регламента, както вече е в някои държави. Е, съдиите, преди да вземат е, е, решение, проучват дали страните са съгласни да се включат в медиация. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря ви. Ще изразя становището на Европейската комисия и най-вече ГД правосъдие. Брюксел 2 е регламентът, който заема централно място в нашите дискусии. Регламент, който е много полезен за Европейската комисията. Брюксел 2А се прилага от 10 години. През последните години ам, споровете между родители а, са се увеличили. Знаете колко трудно е да се събира статистика в тази област. Полагаме неимоверни усилия. Светът става все по-мобилен и не е очутващо, че и броят на такива случаи се увеличава. 50 милиона граждани живеят в страна, която не е тяхната родина. 140 хиляди е броят на разводите с международен елемент в Европейския съюз. темата, която се обсъжда днес, е една много реална тема за повечето от нашите граждани. Политическите насоки на новата комисия бяха представени миналата година от председателя Юнкер и те очертаха пространството на правосъдие и взаимно признаване на правата област, която е много важна. Всички имат право да пътуват чужбина, да сключват бракове и да създават поколение. Трябва обаче разпоредбите, свързани с всички тези случаи, да бъдат разгледани и усъвършенствани, така че да се стигне до пълно взаимно признаване на решенията на съответните съдилища. има вече опит, от който трябва да се а, учим взаимно. Комисията и парламента а, много отблизо наблюдават как функционира изпълнението на регламента. Комисията е стигнала до средносрочния преглед, свързан с изпълнението на регламента. Това е първият такъв а, преглед. Бихме искали да споделим и нашите първоначални резултати от тази оценка и да чуем от експертите, които са тук, техните становища и идеи. Трябва да спомена, че миналия април комисията изготви доклад, който представляваше първата оценка на настоящия регламент. Докладът е, посочваше, че регламентът е довел до допълнителни ползи за гражданите, когато става въпрос за поделяне на брачното имущество, за сключване на брак и бракоразводни дела. Регламентът е допринесъл и за свободното движение на съдебните решения. Целта на регламента е постигната. Трябва да кажа, че и документа на колегата преди мен е много интересен. Когато беше прият регламента, беше решено да се стигне и по-далеч. Ние ам, следим за това дали действията се извършват надлежно. Виждаме какви са предимствата, свързани с функционирането на регламента. Виждаме, разбира се, че има и някои недостатъци. Това е включено и в доклада. Най-вече по отношение на правата за определяне на компетентния съд, когато Става въпрос за бракоразводни дела. Освен това е премахването на екзекватурата. Това е нещо много важно, когато говорим ам, за случаи, в които времето е от много голямо значение, защото трябва да се защитят интересите на детето. Освен това се подчерта значението на засиленото за сътрудничество между съответните а, органи на държавите членки. Ам... Това сътрудничество е един вид двигател а, на изпълнението на регламента. Освен това, а, относно изпълнението доклада, посочва, че въпросите свързани с изпълнението не се а, уреждат така плавно, както ни се иска. Освен това, Използвахме момента, за да е, проведем публични консултации през е, лятото на 2014 година. Приключиха те, получихме много отговори от граждани, от е, съди, от юристи. И така получихме по-голяма представа за това как функционира регламента на практика. Е, получихме една смесена картина, но реакциите бяха положителни. Положителните аспекти са, че регламентът е полезен, ам, полезно средство за решаване на ам, спорове с международен елемент. Освен това, ако разпоредбите се изпълняват надлежно в духа на регламента, те също са от полза и гарантират зачитането на решенията, постановени от съответния съд. Има обаче непоследователност по отношение на действието на регламента. Понякога липсва яснота в самия регламент. Например, когато има случаи с отвличане, всички посочват, че има затруднение с спазване на този срок от 6 седмици за постановяване на решение от съда. Съдиите казаха, че има проблеми с молбите за връщане, ако различни съдилища се занимават с този въпрос, това не води до по- бързо решаване на случая. Необходимо е да има специално определени съдилища, които да се занимават изключително с тези случаи и това ще улесни ефективното разрешаване на споровете и така ще може да се изпълнява този срок от седмици. Консултациите включиха и а, обсъждането на въпроса за изпълнението на разпорежданията за а, връщане. А някои а, аспекти бяха очертани от господин а, Ван Лун в това отношение. Това, което виждаме е, а, че м, процедурите са много дълги и тромави това не е удачно, когато времето е от толкова голямо значение. В бъдеще какви биха били областите, върху които смятаме, че трябва да се концентрираме? Трябва да се подчертае, че е невъзможно да се предоставят решения за всеки един отделен случай. Ние черпим знания от натрупания опит. Черпим и от изпълнението на други директиви и регламенти. За нас това е един процес, в който ние стъпка по стъпка се приближаваме към целта. Относно бракоразводните дела дава се възможност на партньорите да изберат кой ще е компетентния съд, като се е, насърчават партньорите да си сътрудничат и да стигат до приятелски споразумения. Има и други инструменти, които вече не са влезли в сила отскоро. Друга област, която ем, е, е свързана с създаването на единно е, гише за обслужване защото в момента от различни съдилища се разглеждат въпросите свързани с издръжката, с попечителството и така нататък. И това също е доста сложен процес. Има случаи, в които едно съдебно производство се прехвърля от един съд в друг. Този процес също трябва да е по-плавен и по-бърз, но не се случва винаги. Относно екзекватурата и формалните свързани с нея остават, особено когато говорим за случаи за определене на попечителство. Ам, има обаче все пак забавяния, трябва да ускорим нещата доколкото е възможно. След това стигаме до въпроса за доверието и дали засилването на доверието и като се вземе предвид член 24 от хартата, не трябва да се концентрираме по-скоро върху въпроса, свързан с минималните изисквания за изслушванията на деца. Необходимо е да бъде е, разяснена много добре процедурата, свързана с връщането на отвлечено дете. Има и ам, Временни мерки, които са предвидени, трябва да се вземат предвид и те. Изпълнението, това е също важен елемент, защото нещата не вървят така, както смятаме, че трябва. Разчита се изцяло на националните разпоредби, които понякога обаче не съдържат в себе си ам, достатъчно информация за това как да бъдат разрешени някои от случаите с трансграничен елемент. Въпросът за сътрудничеството между отделните органи, член 55, трябва да видим дали и този, тази разпоредба се изпълнява на практика така, както трябва. Трябва по-ясно да се очертае ролята на социалните служби, които се занимават с децата. Преместването на децата също е въпрос, който трябва да бъде разгледан. Вече го разгледахме миналата година с държавите членки в рамките на мрежата за съдебно сътрудничество. И така, както казах, комисията на Юнкер подчерта значението на ефективното съдебно сътрудничество. ролята на регламент Брюксел 2.1 е много голяма, що се отнася до всички аспекти на семейното право. Преосми... Обмисля се евентуално изменение на регламента. Все още има някои технически задачи, с които трябва да се справим, да извършим оценка на въздействието, да изготвим доклад, да извършим проучване, да се консултираме с група от експерти, така както сме правили в други случаи така че е, да имаме готовност, когато се взимат съответните политически решения. Благодаря ви, че ми дадохте възможност е, да обясня всичко това. Искам да кажа, че е много важно за нас е, да чуем вашето мнение, да чуем какви са вашите коментари. Благодаря ви. Благодаря. Господин Шал, сега ще дам думата на тези от вас, които имат въпроси. Може би първо госпожа Магинес. Да, аз ще бъда кратка, защото вече казах това, което исках да кажа. Приветствам факта, че комисията е готова да ни слуша. Следния въпрос. Сътрудничеството между централните власти променило ли се, подобрило ли се и ако не, какви са пречките за това? Сътрудничеството между централните власти е, работи по принцип много добре. Е, Работим с много отдадени хора на национално равнище, които се опитват да направят най-доброто от прилагането на законодателството. Както се казва в документа на господин Ван Лун, понякога неизказаният проблем се е липсата на ресурси. Знаете, че всички живеем в финансово трудни времена, но увеличаването на ресурсите ще подобри прилагането на това законодателство на място. Иначе волята е на лице. Ние работим и в Европейската съдийска мрежа, където събираме хората и се опитваме все повече да използваме тези срещи. Те са около 6 годишно, като полезен форум за канализиране на дискусиите по конкретни индивидуални случаи. Отделяме по време на тези срещи време за двустранни срещи. До този момент на тези срещи по този начин са обсъдени 40 индивидуални случая и мисля, че всеки намира своя начин за решаване на трудностите по индивидуалните случаи. Разбира се, има възможност тези двустранни разговори да се провеждат и извън рамките на тези срещи, но ние сме намерили този полезен начин да го правим. Господин Яр. Yes. <laughs> Uh, thank you very much uh, for the floor, Madam Chair. Благодаря. Аз представлявам групата на ЕНП в Комисията по петиции. Нашето становище е подготвено от госпожа Мецела, която за съжаление не може да присъства, така че аз ще ви представя нашата позиция. възоснова на опита, който имаме в комисията по петиции. Ние се занимаваме с петиции, отнасящи се е, е, до деца, осиновени без съгласието на техните родители в Съединените щати. Издадени са паспорти на тези, е, на тези деца за пътуване до Обединените арабски емирства. Вносителят на петицията родител, на когото е дадено право да посещава своето дете в една страна членка, същото право обаче не му е дадено в друга страна членка. В почти всички случаи Европейската комисия не, можеше, не може да се задейства, тъй като не е нарушено европейското законодателство. Всички тези случаи са в компетентността на националните съдилища. Когато децата са отвлечени в страни, които не са се присъединили към Хакската конвенция, са друг проблем. Има също така известен брой страни членки, които не са част от шенгенското пространство а, и лесно се налага извода, че най-добрият интерес на детето не винаги е защитен. Съда на Европейския съюз наскоро постанови е, решение е, относно непридружени и малолетни, търсещи обежище, за да се гарантира най-добрия интерес на тези малолетни, непридружени малолетни, търсещи обежище случаите, в които има отвличане на деца, европейското законодателство се стреми да се бори с тези отвличания, трафикирането на деца. То се прилага във всички страни членки, дори и в онези, които не са част от шенгенското пространство. Има редица мерки, по които може да продължим да работим, а именно следните. Първо, настойническите права, придобити в една страна членка, би трябвало да могат да се упражняват и в друга страна членка. Регламента Брюксел 2 а, улеснява това. Този регламент а, има за цел да хармонизира различните национални условия и да улесни признаването и изпълнението на присъди в различни страни членки. Второ, прилагането на конвенцията Брюксел 2 с оглед на това прилагане, комисията трябва да вземе преди всички случаи на индивидуални вносители на петиции и да започне е, да противодейства на тези случаи на корупция. Е, отвличане, извинете. И накрая трябва да направим така, че всички права, дадени на граждани на определени граждани, да бъдат дадени и на други подобни случаи. Следващия оратор Госпожа Штайн Акър от Австрия. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Благодаря най-сърдечно за изнесените доклади и за направените предложения и изложени идеи е, в един доста широк спектър, който проследихме днес след обед. Аз искам сега съвсем накратко да се върна към темата медиация в сферата на семейното право и съдебните производства там, защото докладът на колегите ме наведе на някои въпроси. Вие говорихте за връзката или по-скоро за а, м, задължителната сила на резултата от е, успешна медиация. В Австрия медиацията се провежда много целенасочено с цел постигане на конкретни резултати. Аз се интересувам е, как е, останалите колеги и вие е, господин е, Ливадаполос, включвате този задължителен елемент за зачитане на резултатите от медиацията в съдебното производство. Е, този резултат се установява от съда. Точно това ме интересува. Има ли също така срокове за обжалване на резултата? В Австрия се води една дискусия в момента. Има в момента доброволен принцип на медиация. Съществуват ли обаче съществува ли обаче задължение за медиация? Медиацията, разбира се, струва пари. В момента ние не можем да си позволим да въведем задължителната медиация, обаче в семейните дела винаги става дума за достъп до правосъдие, за средства, така че мене ме интересува каква е практиката в другите страни. Благодаря ви за въпросите. Що се отнася до а, прилагането на договорностите от медиацията. Съгласно Европейската директива 2009-52, тази директива е транспонирана във всички страни членки. Всяка страна членка е намерила своя начин да а, а, направи задължителни а, е, постигнатите резултати по време на медиацията. Тези договорености се депозират в секретарията на съда и в момента, в който те се заверят, стават задължителни за изпълнение, съгласно гръцкото законодателство. Европейското законодателство и по-точно тази директива дава възможност за изпълнение на препоръките в страните членки. Някои централни държавни власти насърчават медиацията, но винаги е въпрос на финанси. Ако страните могат да си позволят да платят за медиацията, Зависи от държавата дали тя е готова да направи това. И в много случаи поемането на разходите е проблем за страните. Така че зависи от всяка съдебна система. Знам, че в някои страни има а, средства за подпомагане на тази медиация. В моята страна, в Гърция, няма такива средства. Но трябва да се вземе решение по този въпрос. Мисля, че ви отговорих на въпроса. Още нещо? Нещо да съм забравил? По-късно ще се разберем. Има ли други? Госпожа Магенес. А, презентацията на комисията по петиции беше е, наистина много добра. Ние наистина се занимаваме с петиции по конкретни случаи. Някои от тях се отнасят до това как страните членки третират е, правата на, на децата в случай на развод. И въпрос относно централните власти – това са много трудни въпроси за комисията по петициите, но това са проблеми в страните членки, които възникват на място а, някакви насоки а, биха могли много да ни помогнат, насоки, които да ни представи комисията, тъй като правомощите по тези случаи са в страните членки а, и за гражданите е трудно да разберат това отношение между страните членки Европейския съюз. Може би няколко думи по този въпрос. Господин Шотер и е след това госпожа Претери. Господин Шотер първо. А, а, знам, че исках да отговоря на този въпрос, но мисля за много неща едновременно. Разбира се, че не взимаме предвид целият ни опит, всичко, което виждаме, всички писма, които са адресирани до нас в комисията, ние виждаме, че вие в парламента също третирате много въпроси, повдигнати от ваши избиратели в комисията по петициите. важно е да се отдели внимание на тези случаи. Очевидно, някои от случаите са извън нашето поле на действие. Знам, че хората е много трудно, които са затруднено положение, трудно да разберат и понякога не искат да разберат това, защото те търсят някой, който да им предложи решение. Това са много тежки случаи. Очевидно, имаме една постоянна дидактическа мисия, да информираме гражданите до какво се отнася европейското законодателство и до какво не. Това явно ни е постоянна мисия. Що се отнася до сътрудничество между националните власти в мрежа, тази мрежа трябва да изясни къде се прилага европейското законодателство и къде не. Пак казвам, това са много трудни случаи за вас. И ние ще направим каквото можем, за да ви помогнем на вас и на комисията по, по петициите, за да можем ние да а, информираме, да изпълняваме тази на, наша дидактична задача, но, но пак казвам, това са въпроси извън а, рамките на европейското законодателство. А, ние няма да помогнем на отделните граждани, ако се преструваме, че не е така. Yes, I wish to add also that, um... Искам да добавя, че нашето проучване извърши сравнителен анализ и това включва начинът по който работят съответните органи. Разбира се, въздействие оказва и наличието на ресурси. На страница 15 от нашето проучване ще видите, че в Англия и Уелс, например, има много висок процент на исканията и то е по демографски причини ще видите, е, че уелските органи се справят много добре, защото много ресурси се е, предоставят на съответния орган. Има и други ам, органи, които имат е, проблеми с получаването на данни и не могат да намерят данни за лицето, което се обръща към тях. Виждате, че има леки неравновесия в тази област. Okay. <clears throat> So I would like to thank uh, Мога ли да добавя нещо? <laughs> okay. um, I just, I like also... Искам да отговоря и на въпроса на госпожа Стенакер, свързано с задължителния характер на медиацията. Трябва да кажа, че този тип медиация не е задължителна. Съдите е, могат да приканят страните да прибегнат към медиация. Понякога съдиите правят това, но не е задължително да става това при такъв вид медиации, при такъв вид спорове. Аз ще добавя нещо. Ако медиацията бъде задължителна, дали това е едно добро решение или няма смисъл. По мое лично мнение, за тези конкретни случаи не е добре медиацията да има задължителен характер. Okay. Да, много ясен отговор ни дадохте. Благодаря ви. Преминаваме към края на тази първа част от следобедното ни заседание. Сега давам думата професор Лагард от университета Париж 1. Той ще говори за закона за имената. Има ли нужда от законодателство? Господин Лагард. А, Merci. Ah voilà. Oui, je voudrais dire que je suis... Благодаря. Искам да кажа, че за мен е голяма част, е, че бях поканен от Европейския парламент, за да изложа моята гледна точка за а, е, целесъобразността да имаме европейско законодателство по отношение на имената. Искам да кажа първо защо се поставя този проблем, какви са причините и какви са възможните средства за неговото устраняване. Защо се поставя проблема? Защото от няколко години ние установяваме, че голям брой европейски граждани искат да а, упражняват правото си на свободно движение и е, те срещат сречки при упражняване на това право поради факта, че трябва да е, носят в е, страната, в която пристигат име различно от това, което са получили в държавата по происход. Нека да вземем като пример една е, пренско германска двойка, жената е, е французойка, съпругът е германец, които живеят е, в Германия съгласно германското право е, се избира е, брачно име и е, то може обикновено да бъде името, фамилното име на мъжа. И в резултат на това, ораторът пита нещо дали не е наред. Не, аз мисля, че жените в залата бяха малко изненадани да чуят е, това, което вие казахте за името на съпруга. Аз познавам, да, разбирам, че сте изненадани, обаче в този случай, който цитирам, това беше избор на самата брачна двойка. В този случай, съгласно германското право, жената губи името си преди брака и приема името на съпруга. Докато по френското право съпругата запазва името си преди брака, което може да задоволи госпожа президента. Сега, това е много известното тело Грунтимпъл пред Европе... което цитирам пред Европейския съд, германско дете, което живее в Дания, с родители, които имат обичайно местопребяване там, по време на раждането си е, получава от датските компетентни органи двойно име, което е съставено от е, фамилните имена на двамата родители. И е, когато е, жената иска да го запишат в регистъра по гражданското състояние в Германия, установяват, че в Германия може да има само едно фамилно име лицето. Е, тези е, трудности са изключителна пречка за европейските граждани и е, Европейския съд няколко пъти е показвал в своите решения, че трябва да се приеме, че това представлява много големи лични и професионални пречки за засегнатото лице, поради което вече се поставя въпроса за неговата самоличност. Каква е причината за тези трудности? Това а, всъщност проистича от казаното от мен. Причината е различното национално законодателство, различната законодателна уредба на имената. А, става дума за а, правила, за разпоредби от гражданското право, които се различават силно помежду си в отделните държави. В някои а, държави при раждане е, детето получава е, едно име, което може да бъде фамилното име на бащата или на майката, или пък е, брачното име на родителите, получено след брака в някои държави става дума за двойно фамилно име на двамата родители, съставено от имената на двамата родители и както виждате има много широка автономия. Е, сега, по отношение на брака, там е, нещата са доста сходни. Дали това се отразява върху името на съпрузите? Може ли всеки от съпрузите да добави фамилното име на другия към собственото си фамилно име? Може ли да се избере общо фамилно име за двамата родители, съпрузи? Всичко това проистича от това, което изложих, най-вече от разликата в националните законодателства и името е всъщност част от гражданското състояние на дадено лице, като така обект на международното частно право. Знаем, че уредбата на името е част от националното право между, и най-вече става дума тук правото на държавата по местоживеене или по постоянно местопребиваване Виждате какви са големи разликите, защото в Дания името се урежда от гражданското право на Дания и тук вече имаме стълкновение с другите правни системи тук вече е, трябва да се иска, е, когато е, се живее в Германия, е, прилагането на германското право по обичайно местопребиваване на лицата. Как е, могат да се избегнат тези трудности, така че европейските граждани да не срещат пречки при упражняването на правото си на свободно движение? Е, със сигурност трябва да се. Е, избегне е, намесата е, на европейския законодател в материалното право, свързано с имената. Името и правилата за е, даване на име са вкоренени в историята, в културата, в вярванията на държавите членки и до голяма степен отразяват националната идентичност. Обаче свободата на държавите членки е, винаги е, трябва да е, винаги е ограничена, както се вижда от правораздавателната практика на Европейския съд за правата на човека, поставяйки изисквания за спазване на правата на човека и за това може да се каже, че е, е добре да се действа в полето на международното частно право. На този терен, в тази област, е, за европейското законодателство съществуват две насоки. Първо, е, хармонизация на правилата за стълкновителните правни норми и според това имената във всички държави членки на Европейския съюз ще се дават съгласно едини правни разпоредби. И има друга възможност да се из, приемат разпоредби за признаване на име дадено в една държава членка от друга държава членка аз бих предложил да се предвиди приоритет на правилата за признаване на името и в по-късен момент да се остави е, създаването на хармонизирана правна уредба на европейско равнище за имената. Това не означава, че аз е, съм е, против е, такава хармонизация, но е, искам да посоча, че предимствата от един подобен подход ще бъдат твърде ограничени. Нека да се върнем към нашия пример с брачната двойка е, германо-френска. Когато е, съпругата трябва да приеме е, фамилно име съгласно германското право, това не е пречка за свободното движение. Е, това, което е пречка за свободното движение е, че а, е, името, което е дадено в Германия, няма да бъде признато във Франция. Е, в случая Гунтентон не става дума за разликата между гражданското законодателство на Дания и е, Германия, а става дума за това, че германските органи отказват да приемат името, което обикновено се дава след сключване на брак в Дания. И е, за това на мене ми се струва, че е добре е, да бъдат създадени общи правила за признаване на името. Е, и е, тук е, искам да похваля нидерландското законодателство, което от 2011 година въведе много подробна уредба за признаването на имената. Е, мисля, че признаването на имената е, трябва да засяга и смяната на имената е, по искане на заинтересованото лице, да речем при сключване на брак или смяна на гражданското състояние или дори по решение на публичните органи. Аз мисля също, че признаването на имената трябва да включва името, което е дадено на европейски гражданин в трета държава. В този случай от момента, от който си европейския гражданин е получил име в трета държава, трябва да бъде признато от държавите членки и това признаване трябва да бъде вписано в официалните регистри, защото в този момент това име вече се превръща в име, което се ползва на територията на Европейския съюз. Един труден въпрос е да се знае дали трябва да се почини признаването на името е, на е, обвързано с е, местоживеене, гражданство, т.е. връзка между държавата, която е дала името и самия гражданин. Дали съществува такава? Самото лице. Аз не искам да водим много голяма дискусия по този въпрос, който е важен. Аз мисля обаче, че признаването на името се налага в Европейския съюз от така наречения ордер публик, от този принцип. Едино от условията на ордер публик предвижда следното име, което е дадено в друга държава, трябва да бъде верифицирано, трябва да бъде проверено. И всички тези проверки ще забавят признаването на името и представлява също пречка пред свободното движение. Е, така че един подобен регламент би допълнил предложението на комисията от 2013 година, за това стана дума тази сутрин, да се признаят някои е, публични документи на територията на Европейския съюз, обаче не се включва в приложното поле признаването на съдържанието на публичните документи, които са е, представени от друга държава членка. Благодаря, е, госпожа. Мисля, че спестих няколко секунди. Благодаря, господин професор, за вашата презентация, която беше много интересна. Аз е, е, първоначалото, първоначално бях малко изненадана от темата, обаче сега разбирам големия интерес, който проявявате към тази материя. Желая ли някой да зададе въпроси? Yes, професор. Е, мистер Крамер. Thank you, Madam Chair. Um, Благодаря, госпожо председател. Наистина ми хареса това представяне и е, забелязах, че няма е, никакви е, препратки към англосаксонската съдебна практика. Обща практика е, е жената е да може да избере дали да е, вземе името на съпруга си или да запази своето си име. Това е важно, когато става въпрос за трансфер на собственост. Да речем, ако тя се казва Джонс или Смит, да речем, има известни альтернативи. Имате ли някакви наблюдения върху англосаксонските системи, правни системи, дали имате някакви идеи, които може да споделите с нас? Non, ça, oui. Je m'excuse de ne pas avoir mentionné euh, le droit des... Uh, Извинете, че не споменах uh, англосаксонското право Common Law в е, моето изложение. Защо? Защото няма проблем с тези държави, защото, тъй като те никога не създават проблеми във връзка с признаването. Опитът, който имам в тази област е следният в Международната комисия по гражданското състояние, например, бяха разработени много конвенции във връзка с името и делегацията на Обединеното кралство и на Ирландия, най-вече на Обединеното кралство, защото Ирландия не участваше, винаги са ни казвали, че за тях това е много интересен въпрос, обаче е, въпрос, който е от е, е, чисто континентален, казано на добър английски язик. Euh, si, si je peux, si je peux ajouter, ако мога да добавя, казва докладчикът, е, би било добре всички държави членки на Европейския съюз е, да е, бъдат толкова свободни като Обединеното кралство и да признават без граници имена, които са дадени от други държави. В други държави. Благодаря, господин професор. Благодаря е, за е, този комплимент. Аз е, сега предлагам да прекъснем работа до 16 часа и 30 минути. Значи всъщност за 10 минути до 16 и 20 и в 16 и 20 ще започне третата част от нашия семинар. Enchanté. Enchanté. Quelle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

I am very sorry to interrupt you, but I propose that we start. Много съжалявам, че ви прекъсвам, но предлагам да продължаваме, но трябва да свършим в 6 часа заради преводачите. I suggest we start and to... За това ви предлагам да продължавам. За да дадем начало на третата сесия, ще дам думата на доктор Шепел професор по стопанско право от Brussels School of International Studies. Доктор Харм, имате думата. Um, thank you, Madam Chair. I will shout. Maybe that will help. Благодаря, аз ще крещя. Надявам се да помогна. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря за поканата. За мен е чест да бъда тук. А, това, за което ще говоря за международното частно право като международен а, инструмент. Ще да разгледам този термин от няколко, в няколко различни връзки. Първо, заради е, разширяване значението на частните действащи е, лица в международен план. Второ, като способ за решаване на спорове между различни страни или поне за регулиране на отношенията между тях. В документа аз разглеждам въпроса за частни режими на управление във връзка с качеството и безопасността от една страна и второ режима за арбитраж при спорове между инвеститори. Първо, относно ограниченията в регламентирането нещата на национално ниво. Споразумението със Световната световна организация обвързва членките с международни стандарти при а, подготовка и приемане на технически регламенти. Двустранните споразумения за инвестиции позволяват на инвеститорите да се ползват от арбитражен съд а, за уреждане на спорове. А, и на тези две е, инстанции международното законодателство е приватизирано. Първо, първият ми аргумент е следния – легитимното и е добро а, глобално управление а, получива на общи разпоредби и се старае да запази частните интереси а, между намеса от политическо а, и друго естество и също така да запази вътрешно-националните режими. Така че този вид законодателство играе важна роля между различните правни системи. Първо, международните стандарти. Голяма част от стандартите за опазване на околната среда, социалните, счетоводните и така нататък са създадени и за тяхното спазване са следи от частни организации а, има едно твърдо ядро а, на създаване на такива стандарти. Тези а, частни а, организации имат собствени административни процедури и няма съмнение, а, че тези стандарти са правно признати. А, независимо от това, доколко легитимни са тези системи, а, е, се случват е, две неща. Първо, е, стандартите се налагат в законодателство. Това става в Европейския съюз, когато комисията налага международни счетоводни стандарти или тези стандарти се третират като факти. Проблема е, че не може да поставите нормативни изисквания към факти, дори и те да са отправно естество. Световната търговска организация Европейския съюз внесе веднъж един случай, отнесен до съда, за невъзможно да, да придаде на своите е, регламенти стандарта на кодекс. Европейския съюз по поиска стандартите да не се третират като стандарти на СТО, тъй като са гласува... не са гласувани на принципа на е, консенсус. Това се случи в петък след обяд, късно, повечето хора ги нямаше и стандартите бяха прияти без да са смазани обичайните е, изисквания. Но този аргумент беше отказан, защото международният стандарт е стандарт прият от международна организация и точка. А въпроса за процеса, в който е, е прият този стандарт, не интересува никого. се каза, че е, процедурите не се поставят под въпрос. Тоест, е, СТО е, не изисква стандартите да са прияти с консенсус, което означава, че ние смятаме, че международните стандартизиращи органи не, не трябва да изискват консенсус за приемането на тези стандарти и Би трябвало да бъде така. Наскоро, в а, втори, втория случай за рибата Тон, а, между а, Мексико и Съединените щати, се поставиха изисквания за поставяне на международни стандарти, които изискват консенсус. Това трябваше да стане изискване на тези стандарти, е, издигайки ги до по-високо равнище. Какво става сега? Е, законодателство на СТО е, делегира права на международните стандартизиращи органи поставяйки определени изисквания за спазване на определена процедура. Е, а това е стъпка напред. Сега бързичко ще премина на втория, към втория случай е, арбитража е, при спорове между инвеститори. В условията на глобализация международните инвестиции бързо се увеличават, така че международният търговски арбитраж много се увеличи. Всичко това е логично. Очевидно е, че се е разширила системата на арбитражните съдилища за третиране случая между инвеститори. Е, през последните години имахме е, бум на такива споразумения за арбитраж. Инвестиционния арбитраж е, заема инструментите, дори и персонала на, на другия вид арбитраж е, е, се позовава на независимостта на страните. Инвестиционния арбитраж е, иска да бъде разглеждан като международно административно законодателство. Инвестиционните арбитражни режим и също така не искам с нас да обсъдя един въпрос за взаимодействието на тези режими с нашия правен ред. Сега това искам малко обяснение. Инвестиционните споразумения да дават два вида стандарти, относителни стандарти за недискриминация и абсолютни е, стандарти за неотнемане без компенсация и нормата за е, равно и адекватно третиране. Е, Скоро имаше малко съмнение за това, че тези процедури се задействаха само в случаите, в които се засягаха основни международни права. Въпреки това обаче, това законодателство еволюира и тези стандарти бяха разширени. Те се прилагат и от държавите, за да могат те да гарантират стабилна правна рамка и рамка за бизнеса. съществува международна практика, която издига национални правила в международни. Арбитражните съдилища следват тази практика. Задачата на това законодателство е да запазят системата от е, е, външни намеси и от намесата на правителствата. Този аргумент обикновено е ограничен, е, тъй като засяга от една страна легитимните права на инвеститорите върху тяхната собственост и легитимните права на държавите, но нещата отиват по-далеч. В арбитражното дело ЮКОС Арбитражният съд трябваше да обяснява доста болезнен а, факт, случай беше отнесен до Европейския съд по правата на човека и този съд постанови, че няма нарушение на конвенцията, няма нарушено право на собственост. Този арбитражен съд трябваше да обяснява защо инвестиционните споразумения отиват отвъд споразуменията за правата на човека. Конвенцията за правата на човек поставя минимални стандарти, е, докато е, споразуменията за защита на инвестициите са специално е, създадени, за да гарантират стабилни условия за инвестиции. Така че надежността на последния аргумент не трябва да се е, разводнява. Това, разбира се, е решение постановено от много уважаван е, арбитражен е, съд. Поставят се няколко въпроса. Председателката моли оратора да приключва. Е, помолихте ме да приключвам. Извода е, е прост. В, в момента решенията на арбитражните съдилища трябва да бъдат извън влиянието на националните власти. Са независими, това, тази независимост не се отнася положително нито, не се отразява положително нито националното законодателство, нито на самите инвеститори. Сега искам да приветствам доктор Пабло Кортес от университета в Лестер да представи следващата тема за исковете с малък материален интерес. Uh, Благодаря, госпожо председател. За мен е привилегия да бъда тук във вашата парламентарна комисия, за да представя въпроса за исковете с малък материален интерес и новото предложение на комисията. Исковете с малък материален интерес и процедурата свързана с тях е процедура подобна на тази за търговските искове и се отнася до стоеност от 2000 евро. Само при а, изключителни а, случаи, случаи съдята може да а, изиска устно изслушване и има а, кратки срокове, които трябва да се спазват. Страните имат право на правно представителство като на практика една трета от е, е, лицата имат правно представителство. Предимството на тази процедура, която е налична във всички държави членки, когато говорим за трансгранични искове с малък интерес, малък материален интерес, трябва да се. съдята може да постанови без някакви допълнителни процедури, без екзекватура. Когато говорим за това, на практика тази процедура не се използва толкова много по около 100 случая средно на държава членка. Комисията е провела редица проучвания, за да изготви своето предложение, за да обхване някои от проблемите, като основния е липсата на ползване на тази процедура. Има и а, проучване, което показва, че само 12% от гражданите са наясно, че има такава процедура. Другото, което е по-задачаващо, че 30 че 53% от съдилищата, съдиите и съдебния състав въобще не са наясно с тази процедура. Значи и тези, които трябва да знаят за тази процедура, не, са, не знаят за нея. Понякога ам, съдебните такси са много високи, ам, ам, разходите са непосилни за страните и а, е, те се отказват от съдебно производство. Няма ясен анализ на това, а, кои трябва да са бенефициерите от, а, на тази процедура. Предполага се, че това са потребителите, гражданите, предприятията, но на практика основно предприятията и високообразовани граждани са запознати с тази процедура. Е, проучването, което е, е проведено от Делойт, не се занимава с въпросите за изпълнението. Изпълнението се осъществява посредством национална процедура потребителите, ако използват това, ще са изправени пред трудности, защото а, те се възползват от националната процедура и тя трябва да, а, решението трябва да бъде изпълнено в друга държава членка, където националната процедура е съвсем друга. И проучването, проведено от центровете за потребителите посочва, че основното затруднение за потребителите е свързано с изпълнението. Комисията е изготвила предложение, което е публикувано на 19 ноември 2013 година. Предлагат се действия, свързани с улесняване на изпълнението. Комисията предлага, между другото, да се улесни издаването на разпореждането за плащане, така че то да бъде адаптирано и към процедурата за изкова с малък материален интерес прагът е 10 000 евро. Има и проучвания, които посочват, че когато искът е в размер на 5000 е евро, разходите по него са подобни, когато става въпрос за иск в размер на 10 000 евро. Освен това е засегнат и въпросът с електронната комуникация, да и а, с устните изслушвания и съдебните такси. Тази процедура е налична в районните съдилища и тя е свързана с значителни разходи. Ще е много по-ефективно, ако само е, е, един, е, едно съдилище ам, се занимава с тези въпроси и могат да се постигнат економи от мащаба. Съдебните такси съставляват 10% от разходите. Добре е да има таван на таксите. 10% от 10 000 евро са 1000 евро съдебни такси, сума, която е доста висока. Да речеме след 2000 евро съдебната такса да пада на 5%. Освен това се препоръчва пре, превода на решението за изпълнение да се свежда само до превод на самото съдебно решение – но не става ясно дали ем, тази помощ трябва да се оказва и на лице, което иска да подаде иска в друга държава членка, ем, там където компетентният съд, който трябва да разгледа този иск. Предлага се, когато страните изразят своето желание да постигнат съгласие, трябва да има изслушване. Не виждам каква е нуждата от това, но аз вярвам, че повечето от препоръките на комисията са добре дошли, но смятам, че те трябва да бъдат допълнени. А, както казах а, и по-рано, трябва да се действа в посока улесняване изпълнението на решенията а, няма значение какъв е процеса на изпълнението. трябва да си има предвид, че процедурите са различни, езикът на решението е различно и това трябва да се вземе предвид при а, бързото изпълнение на решенията. Понякога а, има нужда и от правна помощ и тя трябва да бъде предоставена на лицата, които имат нужда от нея. Другата ми основна препоръка е свързана с следното. Има липса на а, информирано сред гражданите, а, свързана с тези искове с малък материален интерес. Ако процедурата е ефективна, трябва да ам, да ем, се направят връзки между процедурата за искове с малък материален интерес и други подобни процедури. През януари 2016 година ще има ем, платформа, която активно ще се занимава с разрешаването на спорове между а, гражданите. Ако спорът не може да бъде решен между страните, ще бъде отнесен към съответния компетентен съд. Това число тук се включва, включват и исковете с малък материален интерес. Когато се подава иска, трябва да се постави изискване страните да посочат дали са поискали медиация, дали обмислят такава стъпка или дали имат желание. Понякога съществува и телефонна медиация. И да речем, някой се обажда от съдебния секретарят и ви казва, на този и този ден има изслушване на тази а, дата и а, понякога се постига а, споразумение преди да се стигне до това а, съдебно изслушване. Добре е да се прибягва и а, към такива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 че медиацията не е панацея, но когато ам, е успешна, е много по- ефективна, много по-економически изгодна и ам, това е от полза за вътрешния пазар, защото се засилва доверието на потребителите в вътрешния пазар и а, транснационалните а, транзакции. Благодаря ви. Давам думата на ам, Лидия Герингер де Оденберг, член на Европейския парламент, докладчик по преразглеждането на регламента за искове с малък материален интерес. Тя ще въведе дискусията. Чмави. Е, благодаря, Мави. Аз ще продължа на Народния си език, на полски, тъй като всички документи са подготвени на този език. но независимо от това, ще благодаря за много интересните изложения. ще кажа няколко думи, след което се надявам да имаме ползотворна дискусия. Е, Нека да започнем с името на тази регулация, на този регулаторен акт, ние имахме известни съмнения дали да използваме названието искове с малък материален интерес, защото small claims може би означава нещо друго. Имахме предвид обаче този инструмент да бъде лесно разбираем и да функционира добре по отношение на всички искове, на всички вземания в размер на 10 000 евро. Ние не искахме е, искове с малък материален интерес, искахме просто да бъдат обхванати вземанията до 10 000 евро евро. В Литва или в България 10 000 евро, това съвсем вече не е иск с малък материален интерес в сравнение с нормалните доходи на а, български или на литовския пазар. В Комисията по правни въпроси има съгласие по това, че този инструмент трябва да функционира по-добре той трябва да бъде насърчаван, включително и в средите на съдиите, не само сред потребителите. Аз сега няма да се спирам на детайлите, защото предложението на комисията беше подложено тук на анализ. Искам да се спра само на някои детайли, които правят живота на потребителя по-сложен. Съдебните разноски не могат да се заплащат с кредитна карта, те трябва да се заплащат в самата сграда на съда. Ние искаме тези съдебни такси да бъдат възможно най-низки, за да могат гражданите изобщо да имат интерес да а, събират а, тези е, вземания, защото разгледани като маса на европейския пазар, доведоха до там, че потребителите в крайна сметка са третирани по по-лош начин и е, цялата тази процедура не функционира добре. Сега откривам дебата, имаме 20 минути за дискусия. Благодаря. Bardzo proszę, mój kolega, pan Buda. Колегата Пан Буда. Да, mulțumesc foarte. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз е, ценя всичко, което изслушахме тук от е, господин професора и от е, моите колеги. Ценя също и това предложение на комисията. Същевременно съм на мнение, че би трябвало да си помислим, по приложното поле на тази процедура, ние имахме преди това праг 2000 евро и сега в комисията се води дискусия дали този праг да не се вдигне на 10 000 евро. Трябва да добавя, че в моята политическа група е НП съществува тенденция да се направи разделение е, за физически лица до 2000 и до е, малки и средни предприятия, т.е. за юридически лица до 10 000. Е, това обаче е абсолютно необходимо според нас, защото става дума за едно производство, което е много важно като инструмент и трябва да може лесно да се ползва от гражданите. Същевременно то представлява и превентивна мярка. Това е много важен момент, защото ако в обществото се знае, че съществува такъв прост инструмент, който може да се приложи веднага, във всички случаи ще има голям интерес всички да могат да упражняват правата си. Сега за малките и средни предприятия. Когато говорим за приложното поле, трябва да продължим по тази логика. Дали 5000, 10 000 евро или 2000 евро, това е едната страна на медала. Може би е добре да се направи още нещо и тук е, искам да призова комисията и съвета да си помислят е, по този въпрос. А именно, че трябва да се даде възможност да може да се прилагат тези норми в трудовото право, когато става дума за индивидуален трудов договор. Аз не мисля за възнаграждение или за обещетение или пък всички онези неща, които попадат само в сферата на трудовото право. Но ако става дума за индивидуален трудов договор, тук трябва да може да се прилага това производство. Има 10 милиона граждани, които живеят в други страни, извън родната си страна. Те работят и има много ситуации, в които сключват индивидуален трудов договор, който обаче се сключва без да се изплати заплата на европейския гражданин, който няма примерно средства да а, предяви иск срещу тази фирма и е принуден да се върне в родната си страна без да е получил възнаграждението си. Защо да не му се даде възможност в страната, където е, да предяви иск и да осъди фирмата, която не му плаща? Нямаме в момента решение на този проблем. Ако съответната фирма има представителство в родната му страна, тогава може да действа, иначе не. Поради което искам да помоля комисията да си помисли по тези неща. Необходими са ни допълнителни инструменти, които да ни помогнат гражданите да получат шанс да упростят живота си. Сега по различните тарифи, данъци и други е, такси. Аз е, мисля в тази връзка, че не непременно е уместно е, да бъдат високи, защото има много малки и средни предприятия, които не разполагат с достатъчно средства. Така че аз в случая предлагам електронно плащане, не непременно в сградата на съда, което означава, че човека трябва да отиде там. Мисля, че това може да стане чрез банков превод, и вече е, доказателство, документ за плащането може да се прати по почтата. Това е, би било полезен инструмент за европейските граждани и е, би трябвало да се постигне напредък по него за улесняване на техните ежедневни отношения. Благодаря. Има ли други изказвания по този въпрос, по тази тема? Не виждам други желащи да вземат думата. Искам само да посоча как ще изглежда продължението на тази процедура. През следващите седмици се подготвят е, компромисни предложения за изменения по този документ и аз мисля, че на следващото заседание през март ние ще гласуваме по тези изменения, след което нашата комисия по правни въпроси ще получи мандат за преговори с съвета и комисията. Ние отчасти познаваме становището на съвета по отношение на нашите предложения. Познаваме също и предложенията на комисията, разбира се. И още по време на настоящото латвийско председателство ние ще можем да приемем този инструмент, този правен акт, така че европейските граждани да могат да се ползват от него, разбира се и е, малките и средни предприятия. Благодаря. Имате думата. Благодаря. Съвсем накратко да, да отговоря. Имаше дискусия за това дали трябва да има различни финансови прагове за индивиди, е, за физически и юридически лица, фирми. Альтернативна на тази на тази европейска процедура би била една национална процедура, за да може засегнатия да не пътува да участва в различни изслушвания. Знам, че за, за някои страни членки някои суми са високи, други не. но въпреки това не бива да се карат фирмите да пътуват, да плащат на адвокати и да участват в национални процедури. Плащанията трябва да могат да се правят дистанционно с кредитна карта или онлайн, но ще бъде економически по-ефективно, ако това се централизира. Например, на национално равнище всяка страна членка, вместо да се кара всеки един съд да си създава такава система. Това е по-скоро от практична гледна точка. Но всяка страна членка трябва да вземе е, решение. Um, Благодаря за предложението. Не виждам друг да иска думата. Минаваме тогава на следващата ни точка. Искам да кажа добре дошъл на професор Депало от центъра СРИ и да му дам думата да направи своята презентация. Благодаря ви. Добър ден на всички. Благодаря много на организаторите за това, че ме поканиха да Говоря за директивата за медиация по граждански търговски дела. Тези спорове никога не са били лесни за решавани е, е, съдилища. Виждате тук двете страни, които се карат за една крава и съдията, който ги наблюдава. И има един адвокат, който дои кравата. Е, е, е и нещата стоят по подобен на, на, а, начин. Съдебното решаване на спорове представлява пречка а, за, за функционирането на единния а, а, пазар. А, съдебното решаване на а, спорове също е така а, натоварва публичните бюджети във времена, в които всички трябва да пестим. Както вече се чу, медиацията има множество множество а, предимства. Още а, в края на 90-те години е, е, Европейс, Европейския съюз започна да а, прокарва директивата за альтернативно решаване на а, споровете. Медиаторът не е човек, който може да вземе решение. Това насърчава страните да се споразумеят. Освен това, медиацията е по-ефтина. Други предимства са а, самоопределене, за запазване на отношенията и така нататък. Директива 52 също така а, дава стандарти за, за качество, например, запазване на конфиденциалност, а, и задължение за прилагане на а, решението от медиацията. Няколко години след а, приемането на директивата, Комисията по правни въпроси, Комисията и съвета се а, установяват, че възможността за медиация се използва в 0,05% от случаите във всичките 27 а, страни а, членки. Няколко хиляди са медиациите, а 200 милиона са съдебните спорове добре е да има балансиран дял, балансирано отношение между двата вида решаване на спорове. Този парадокс на медиацията причинява масирани економически загуби, защото проучванията показват, че ако медиацията се използва по-често, ще могат да се спестят милиарди, не милиони, а милиарди всяка, всяка година, само ако 50% се уреждат по пътя на медиацията. Парламента, смятам, не може повече да толерира този европейски парадокс на медиацията, защото а, Съда на Европейския съюз дава много ясни насоки за това как да става медиацията. Има едно решение, в което се казва, че а, а, процес, а че ако а, процес за альтернативно решаване на спорта не е задължителен, той няма да бъде ефективен. Ако медиацията се направи задължителна преди съдебното е, решаване, ще е, е, улесним нещата. Добро управление понякога означава е, да се насърчават определени форми на е, е, поведение. по същия начин, по който е, са задължителни предпазните колани или каските, е, или е, се забранява тютюнопушенето, защото те са полезни за индивидите и за обществото но дори и най-добрата култура на движение по пътища няма да накара хората да, да, да започнат да използват каски, докато карат а, а, мотоциклети. Добрите новини за медиацията са, че няма нужда. Няма нужда да я правим задължителна във всички случаи. Много по-добре ще бъде да интегрираме а, медиацията, да я направим част от съдебния а, процес, за да се даде възможност на страните да прекратят делото на по-ранен етап. Първо, силата на един такъв механизъм се вижда от този анализ от областта на транспорта. Двама изследователи през 2003 година правят това проучване за готовността на хората да дарят орган след пътно-транспортно происшествие. Вижда се, че а, австрийците е, са почти на 100% готови, германците по-ма. Какво е а, обяснението? Обяснението е в формуляра, с който се кандидатства за свидетелство за правоуправление. В Австрия всички подаващи заявления трябва да отговорят на въпроса дали са готови, дали са съгласни да се дарят техните органи, в други не. Страните, в които този процент е много висок, това се фиксира още с подаването на заявлението. Сега, как това се отнася до медиацията? Медиацията трябва да се окоръжава в случая на споро. Страните трябва да имат възможност да изберат медиация или да отидат на съд. На съд. Този, това е модел, който се следва от всичките 7 страни е, членки. Е, и затова има по-малко от 10 000 е, медиации в страните. И в някои държави няма никакви случаи на медиация. Италия е система с така наречената система opt-out и има много случаи на медиация. Спорещите страни в Италия, в, някои случаи, казвам само в някои случаи, са задължени за 40 евро да участват в една първоначална среща с медиатор, на която да обсъдят възможности за решаване на случаи. Всяко от страните може доброволно да се откаже и да отнесе делото към съда. Само ако двете страни а, решат да продължат с медиацията, медиацията ще продължи. Много интересно е, а, че само за няколко години много спорещи страни в Италия се възползват от медиацията. След въвеждането на това правило през 2012 година броят на случаите с медиация експоненциално нараства. След промяна на това правило, медиацията отново слиза на старите равнища. опт-аут медиацията, като противоположност на задължителната медиация, виждаме, че води до увеличаване на успеха. 49 спрямо 43 процента. Знаем, че спорщите страни трябва да заплащат съдебни разноски. За медиация се плаща по-малко и този, този аргумент за заплащането е на 70% грешно на практика, заплащайки съдебните разноски, спорещите страни плащат само 30% от всички разходи. Е, вярвам, че тези, които плащат 70% за услугата без да я за да я ползват, биха могли да плащат 30% и да изпробват е, е, медиацията. По този начин държавата няма нужда да харчи пари на дънакоплаците, за да осигури тази медиационна услуга. на първоначалната среща е, е, биха могли е, спорещите страни да се убедят, че могат да продължат по този начин. Наблюдават се някои проблемни тенденции. Например, спорещите страни по съвместни случаи нямат вече директен достъп до съда. Те са задължени да се срещнат с медиационен съветник, а не а не медиатор и този механизъм е, има планове да се разпространи върху всички граждански дела, но не с опт-аут механизма. В Гърция може да се поиска медиация преди е, е, съдебно дело, но няма лесен опт-аут механизъм. Европейския съюз има, има планове да направим медиацията задължителна за големите фирми, например за страхователни комедии. И най-вероятно ще се сблъска с съпротивата на, на индустриалците. Не бива да се пропуска възможността да се улесни живота на а, европейските граждани. Не само това, да се наложи на по-ефективна политика за а, медиация. В някои случаи, поне в някои случаи, стъпката на медиация трябва да бъде задължителна трябва да бъде задължително изискване. Виждате четирите е, елемента и страните, разбира се, би трябвало да бъдат свободни да напуснат доброволно процеса на медиация. От септември 2013 година аз ръководя проект за създаване на първи център за медиация в Афганистан. Ходя е, е, редовно. Е, е, без е, да рискувам да ме обвинят в богохулство, ви по, по, показвам тази картинка. И сега последната ми метафора е следната. Ако Господ отвори център за медиация на земята, той няма да има е, клиенти, които да се тълпят пред вратата, освен ако е, няма добри политики за медиация. Бог ни е създал такива, каквито сме. Създал ни е, е с неумението да решаваме спорове. Така че медиация трябва да имаме не само при семейни спорове, граждански и търговски дела, а и в цялото е, е, общество, започвайки от тази институция. Мисля, че трябва да направите нещо. От името на всички хора, на всички, които работиха с мен по това проучване, ви благодаря за вниманието. Thank you so much for this interesting... Благодаря ви. Много интересно беше вашето представяне. Давам думата на доктор Мускер, съдя във Върховния съд на Австрия, за да ни представи последната тема. Виждам тук в моите документи, Е, че той може да говори по тази е, тема, която е свързана с Хакската конвенция, споразумението относно избор на съд от 2005 година, преработен е регламент Брюксел 1. Благодаря, госпожо председател. Сега ще чувате нещо по-различно от това, което чухте преди малко, защото ще говоря за два правни инструмента, които ще влязат в сила не след дълго аз трябва да представя два правни инструмента, които са нови. Хакската конвенция, споразумението относно изборността от 2005 година и ще влезе в сила през втората част на тази година, както и преработният регламент, на, брюк, преработният регламент Брюксел 1. Ще говоря за влиянието на тези два инструмента, които споменах тук що при е, решаването на спорове между предприятия. Когато има такъв спор, може би трябва да се прибегне към медиация, но може би трябва да има и решение. В момента има две възможности да се ем, прибегне или към арбитраж, или към съответния компетентен съд. Трябва да се отговори на въпроса кой ще реши, а, кой национален съд ще реши и а, дали решението ще бъде изпълнено. Дали в а, държавата, в която се намира компетентния съд, или в друга държава, в коя държава ще бъде изпълнено това решение. If you opt for arbitration, ако изберете арбитраж, трябва да се приложи конвенцията от Нью Йорк, която ви е добре известна. Very successful convention. One... Много успешна конвенция. 151 договорни страни има по тази конвенция ако е взета преди тази конвенция в договора между страните, тогава в всички договорни страни ще се прилага тази арбитражна процедура, независимо къде се разглежда случая. Страните искат обаче спора им да се разглежда от национален съд – и те могат да се споразумеят да изберат определен съд, който да реши той, техния спор. В регламент Бруксел 1 има ясни правила, чрез които да се избира съответния съд и решението на избрания съд ще се изпълнява всички останали държави членки. Държави членки, подчертавам още повече, много по-малко страни, отколкото ако се прилага арбитражната процедура и съгласно конвенцията, където има много повече договорни страни. понякога има споразумение за избор на съд в трета страна. Значи няма никаква правна сигурност съгласно системата на регламент Брюксел 1, ако страните изберат съд в трета страна или обратно. Ако изберат съд на държава членка, а искат решението на този съд да бъде изпълнено в трета страна. Няма разпоредба а, която да се отнася до такива случаи. И тук възниква въпроса за правната сигурност и а, може би се стига до съревнование между системите. А, разглеждан случай в съд или арбитражна процедура. А, държави, когато държавите членки а, са обхванати, могат да се използват и Хакската конвенция и регламент Брюксел 1. Тогава има правна сигурност. И това. И а, това е възможно, когато са включени държави членки на Европейския съюз, обаче ако а, са засегнати и трети страни, арбитража дава правна сигурност. Но а, отношенията с трети страни не са обхванати от регламент Брюксел 1 и ето тук липсва правна сигурност. Конвенцията ам, има такъв обхват, който включва избор на съд по търговски и граждански спорове. И конвенцията има три основни правила избраният съд трябва да разглежда случая. Другите договорни страни трябва да простановят производствата си, ако има такива. И това решение, което ще бъде постановено, трябва да се изпълнява във всичките договорни страни. Това е паралелно на конвенцията от Нью Йорк за арбитража. Тази конвенция ще влезе през е, в сила през втората част е, на тази година и Европейския съюз ще се присъедини към тази е, конвенция относно избор на съд. Сега, относно преработеният регламент Брюксел 1. Има два елемента, свързани с избора на съд, които са взети предвид в преразглеждането в регламентът Брюксел А, 1А има други правила, свързани с съдебните споразумения, и, и, е, които са по-различни от а, изискванията а, в Конвенцията за избор на съд. Споразумението за избор на съд е валидно в рамките на Хакската конвенция, но е валидно и в рамките на а, Брюксел 1. Така че има а, паралел тук. Предишните изисквания, съгласно регламент Брюксел 1 за избор на съд, бяха по-либерални е, и е, съдът, който биваше избиран, не въжеше, не въжеше е, съгласно изискванията на Хакската конвенция за избор на съд. Но сега нещата са други. Дори и в електронен вариант, когато подадете такова искане за избор на съд, то ще е валидно и съгласно конвенцията, и съгласно регламента. Има паралелни конвенции в някои държави Имаше проблеми с предишния регламент Брюксел 1А. Имаше такова правило, че съд, ако има паралелни производства в различни съдилища, първият съд, който е сезиран, има предимство. Вторият сезиран съд трябва да престанови производството и трябва а, да а, запита дали първият съд, който е сезиран, приема да разгледа делото. Ако не, втория съд, който е сезиран, ще поеме делото. Обаче, ако този втори съд не е посочен в договора за избор на съд, няма как той да бъде излучен за компетентен съд. Може би, ако има страни, в които процедурите са много бавни или производствата се водят много дълго време, нещата се блокират, стигат до застой. Сега обаче ясно се посочва, че избрания съд има предимство, дори ако съд на друга държава е бил сезиран пръв. Така че предишното правило не се отнася вече в случая, когато втория съд, който е сезиран, е бил посочен в договора. В конвенцията е ясно, че избраният съд има предимство и другите съдилища трябва да се откажат да гледат делото. Съревнование между отделните системи съдилища срещу арбитрация. Изборът на съд сега вече се отнася и до трети страни, когато има спор, в които са включени и трети страни. Конвенцията създава альтернатива на арбитража и то на световно ниво. Дори когато а, трети страни са въвлечени, а, конвенцията дава сигурност, ако страните изберат съд в трета страна. Но всичко зависи от по-нататъчното ратифициране на Конвенцията за избор на съд. Конвенция ще влезе в сила през второто полугодие на тази година. Трябва да чакаме да видим дали други важни економически играчи ще се присъединят към конвенцията. Ако стане така, ще имаме паралелна система на тази за арбитража. Ако не, тогава Хакската, е, е, ако не е конвенцията от Нью Йорк, е, ще бъде във вида си, в който е до настоящия момент. Благодаря ви. Много интересно беше вашето представяне. Да се надяваме, че наистина ще бъде ратифицирана конвенцията. Сега е време за последния дебат, свързан с медиацията и арбитража. Кой иска да вземе думата? Hmm. Hmm. Well, I have one question. Аз имам един въпрос. Когато чух представенето за медиацията и системата за, не, за право на неучастие. Дали това се отнася и до граждански, и до търговски дела? Мисля, че е по-ефективно от а, альтернативното решаване. Мисля, че това е, е от альтернативата. А, е, това е честният ми отговор, защото другата възможност, другата альтернатива опт-ин вече е отдан е, в Италия от 93-та, в Франция 95-та. Виждате резултатите, те не е, работят. Ако имаме време, ще ви дам антропологичните причини. Ако ме, атакту, ако ме атакувате, аз няма да вляза в тази е, процедура в антропологата нещата не работят по този начин. Ако аз ви атакувам, вие може да ме атакувате три пъти. Това се нарича ескалация. Това, което трябва да разберем е, че а, човек не е склонен към медиация. А, човек а, а, има две опции. Или да се а, бие, или да полети. И, или да ви атакува в съда, а, а, и, или да избягам. А, адвоката. А, един адвокат винаги може да удължава едно дело, добри адвокат може да го удължава безкрайно. С което искам да кажа, че освен ако вие не накарате хората да опитат да експериментират, не да ги задължите, не може да очаквате, че те доброволно ще се съгласят. И мисля, че е, включването на медиацията като част от нормалната система е, е, е правилния е, път. Италианската съдебна система е известна с това, че непрекъснато претоварена има твърде много случаи, затова те експериментираха това, според мен, е пътя. Нека да опитаме ще видим какви ще са резултатите. Ако системата доведе до резултати или води постоянно до добри резултати, ще я стабилизираме. Мисля, че няма държава на земята, ако няма насърчителни мерки и при липсата на пари, защото медиацията може да се подпомогне и финансово, да се намалят съдебните разноски, ако се ползва медиация. Така че, ако това го няма, няма, да, няма страна на света, която да го прави. Ако има такава страна, не знам за нея, информирайте ме. Окей. Okay. So I believe we come to the end of this uh, workshop and I would like uh, to... Мисля, че приключваме днешния семинар. Искам да благодаря на всички за участието. Поне за мен форума беше полезен. Надявам се и за вас да е бил полезен. Мисля, че ни дава обширно поле за размисъл за в бъдеще. Международното частно право е една много техническа сфера, но виждаме, че може да се води политически дебати на тази тема. Надявам се да се срещнем отново на следващия workshop през 2017 година. Много време е до тогава. И ще видим дали сме постигнали някакъв на... напредък за разглеждането на Брюксел 2. До тогава а, оценката на Брюксел 2 трябва да е приключил. Искам да благодаря на всички членове на Европейския парламент, на националните парламенти, официални лица а, за това, че присъстваха и за проявения интерес. Искам да благодаря най-вече на нашите експерти, които участваха в дебата ни днес. Да благодаря на Policy Department C, на секретарията. и а, на преводачите. Желая на всички приятна вечер.